Следваща точка от дневния ред са въпроси към председателят на Европейската комисия. Първо ще разгледаме въпроси от името на политическите групи. Те ще бъдат зададени от председателите им. Първият оратор за едноменитен въпрос бих искал да дам думата на господин Мартин Вебер от Европейската народна партия. Господин председател на парламента, господин председател, колеги, Комисията днес прие новото, на заседание новото споразумение SWIFT с голямо мнозинство. Бих искал, бих искал да попитам председателя на комисията, понеже е, това е много важно и създава много загриженост у гражданите за това, че ще бъдат предоставени техни лични данни, как е, как ще убедите гражданите в необходимостта от подписването на такова едно споразумение? Благодаря, господин Вебер. Вярно е, че е, ревизираното проект споразумение бе прието днес е, и наистина то е съобразено с е, наред, разпоредбите за е, личното пространство и защита на личните данни. Е, и то се ограничава е, изключително към е, предотвратяване на е, тероризъм и финансиране на тероризма. Това са принципи, които са залегнали в хартата на основните права. Всъщност, пред, пред, Предвижда се съответна прозрачност при използване на данните и е, процес за търсене на нарушени и накърнени права в съда ние ще отговорим на загрижеността, изразена от Европейския парламент, съответно е, служението SWIFT, е, всъщност първия вариант беше гласувано през март миналата година. Благодаря, господин председател. Един допълнителен въпрос имате, господин Вебер. Е, да, кратък допълнителен въпрос става и за същността на споразумението. Е, допълнителен ми въпрос е какво значение, как ще се отрази това споразумение на трансатлантическите ни отношения? как ще засегне темите които са, и въпросите, въпросите, които са открити между нас, които те първа ще обсъждаме с американците. Изключително важно е, трябва да ви кажа, че за нашите американски партньори, може би това е едно от най-важните, да не кажа най-важните теми в е, сегашните дискусии с Европейския съюз. То е отрешаващо значение за отношенията между ЕС и САЩ. От 2010 година значително обем от данни е, е вече не бяха налични, е, а преди е, данни, които преди са били предавани, това създане, създане, създаде сериозен проблем е, и се отрази на трансатлантическите отношения. Това, както казах, е отрешаващо значение за отношенията ни с САЩ, но също времено това не значи, че ние трябва да отстъпваме от принципите си на закрила за на личните данни и за, защита на, на личното пространство на всеки. Така че от по-широка гледна точка, от политическа гледна точка, е, ще е наистина важно да се споразумеем и да си стиснем ръцете с американските си партньори по тази тема. Благодаря. Искам да подчертая, че допълнителните въпроси и допълнителните отговори са в рамките на 30 секунди. Съжалявам, но такова е правилото. Господин Шулц, имате думата. Благодаря, господин председател на комисията. Вклю... По повод е, въпроса на моя колега Мафред Вебер, комисар Малмсърм е, информира ли, че при... Е, че сегашното състояние на преговорите буди големи съмнения в парламента. Наясно ли е комисията, че това, което е решила днес, в никакъв случай не е това, което парламента е, смята, че е достатъчна е, стъпка напред. Наясно ли сте, господин председател, че това, което сте приели днес, е, когато бъде приложено на практика, ще доведе до това, че ще ангажира една частна, една частна фирма, SWIFT, например, да има повече контролни функции, отколкото служителите в Европейския съюз? Госпожа Майлстрем обяснила ли ви е тези неща? И ако ги е направила, тогава как можахте да вземете такова решение? А може би и ако не го е, ако не ви е изяснила този е, детайл, защо не го е направила? Благодаря ви много. Колегата, колегията беше информирана от съответния комисар е, за процеса на преговорите. Комисаря Малстром днес ни информира за окончателния резултат от преговорите. Освен това, тя ни каза, че е водила много интензивен диалог с мнозина от вас в Европейския парламент. Вие добре знаете това. Тя взема предвид съображенията ви, информира регулярно парламента за хода на преговорите. Комисията изпълни ролята си да проведе преговорите. Сега от парламента зависи да приеме или не споразумението. Аз силно препоръчам да го приемете, тъй като това е важно за сигурността на европейските граждани. Аз считам, че ние постигнахме нужното ниво на защита на основните права и на защита на данните. Но въпросът е чувствителен и ние считаме, че правата на този парламент са изцяло отчетене но ние трябва да преговаряме от името на Европейския съюз и днешното решение, както ви казах, беше взето единодушно. Благодаря, господин председател, за така добронамерното описание е, е, е, представяне на вашия дебат, но не ми отговорихте прецизно на въпроса, точно на въпроса. Госпожа Малстрам в в дебата в е, комисията преди вземането на решението в колегията, каза ли ви тя, че с текста, който сега стои за гласуване, който е, създава е, опасността парламента да гласува отново, и каза ли ви, че, няма, че има опасност да не получи мнозинство в, в парламента? Тя каза ли ви, че текста каза ли ви, е, ако, ако точно ми отговорите на този въпрос, ще ви благодарен. Каза ли ви, че ще има мнозинство при гласуването или че няма да има мнозинство? Комисарят Малстром не може да предвиди какво ще бъде гласуването в парламента. Тя е напълно наясно. Не, въпросът ви е дали госпожа Малстром ми е казала или пък е казала на колегията каква ще бъде реакцията или гласуването на парламента, дали ще гласувате за или не. Разбира се, че тя се надява, че ще гласувате за. Иначе те нямаше да води тези преговори от името на комисията. Но след отрицателния вод на парламента пред няколко месеца ние проведохме дискусия в комисията. Аз говорях с комисаря Малстром няколко пъти. Ние напълно сме наясно и тя лично много добре знае, защото е инвестирала много време в Европейския парламент, че има въпроси, които могат да бъдат поставени за това споразумение. Но, разбира се, сега ние не можем да предогадим как ще гласува парламента. Това мога да ви кажа на този етап. Тя ми каза, че продължават консултациите с парламента, все още няма споразумение, кога може да се гласува проекто споразумението. Това мога да ви кажа. Това е което ми е известно на базата на информацията, предоставена ми от ресорния комисар. Благодаря. Господин Верховстат има думата. Yeah, yeah. Коментари извън микрофона. We'll But it's a difficult question if you don't know what the Parliament has decided. But Mr. You ask for Mr. The, the Mr. President, of the I don't know from Mr. President Verhofstadt. Yeah. Donc, je vais pas, je vais pas poser quelque chose sur euh, няма да говоря за SWIFT, бъдете спокойни. Ще говорим за това по-късно. Обаче, вчера госпожа Меркел и господин Саркози се срещнаха и решиха подхода за европейско управление не в европейската зона, а на ниво Европа. Аз лично мисля, че това е важно решение, ще има сериозни последици, защото тук въпроса не е еврозона срещу Европейски съюз, а така или иначе имаме нужда от европейско управление и в Европейския съюз, и в еврозоната, и в двете. А в еврозоната още по-интензивно управление, защото валутата е единна. Така че моя въпрос към председателя Въпросодателя е, е следния. Какво мислите? Съгласни ли сте с нас, че ние мислим, че трябва економическо управление и в двете? И освен това, този който ще трябва да ръководи това, според нас е комисията. Не може един съвет, който се събира 4 пъти на годината, да управлява економиката с всички проблеми, които познаваме сега. Вече комисията трябва да бъде действително на шофьорското място и да ръководи. Така че това е въпроса ми към комисията. Благодаря, да, разбира се, господин Верховщад. Що се отнася до правомощията, които вече са дадени на Съюза, комисията е економическото управление на Европа. Това е единствения съвместим отговор, съвместим с договора. Сега, що се отнася до много голяма част от правомощията именно в бюджетната сфера, финансовата сфера, и економическата средства. Действително става въпрос за комисията и мисля, че това ще трябва да се припомни на някои от нашите правителствата, които не са прочели достатъчно добре договорите. Обаче комисията сама не може да изпълни тази задача. Трябва да се работи с съвета, който също има много важни правомощия и а, с а, Европейския съвет, който също има много сериозна роля. Напълно съм съгласен с вашата първа декларация. Всъщност, нашия отговор е за еврозоната и за Европейския съюз като цяло. Достатъчно да прочетете член 136 от Лисабонския договор, защото този член ни дава много по-големи възможности сега, за да правим е, предложения за еврозоната, защото действително има специфичност в еврозоната за повече права на унези, които прилагат едината валута, но в същото време и за цялата зона на Евросъюза. Така че се надявам, че ще засилим управлението в духа на договора и на общностния метод. Благодаря. Допълнителен въпрос. Господин председател, Първият тест за това ще бъде в четвъртък, когато ще трябва да се реши и стратегията за Европа 2020. Надявам се, че там също не съвета ще управлява това, а комисията ще го прави, защото аз никога не съм виждал е, правителствени държавни глави, които да се събират взаимно и в същото време се критикуват взаимно Общо взето това не става между отделни лица. За това, според мен, комисията ще трябва наистина да защити позицията се и за 2020 и в работната група на господин Ван Ромпой. Господин Верховщад, вие самия сте били член на съвета, на Европейския съвет и го познавате много добре. Знаете много добре, че това е институция, която е с изключително значение. Но не можем да правим сега майкроменеджмент т.е. економическата политика на Европейския съюз. Това ще бъде фундаментална грешка, защото това ще е срещу духа на договорите, но ще бъде и основна грешка. Съвета дава импулса, това е член 16 а след това вече различните институции, именно комисията в рамките на правомощията си, но и съвета в рамките на различните вече е, образования на съвета, трябва да изпълнят тези политики. И държа да ви кажа, че комисията естествено е решена да изиграе напълно ролята си в този процес включително в стратегията 2020. Сега очаквам подкрепата на държавите за тази стратегия. Разбира се, аз съм насърчен от е, разговорите до сега. Очаквам подкрепата на парламента. Силно съм насърчен от позициите, които бяха прияти от парламента. Искам да ви кажа, че комисията действително е готова да изпълни пълноценно ролята си. Искам обаче още веднъж да благодаря и нека да приключа, господин председател. Искам живо да благодаря горещо на подкрепата на четърте е, политически формации е, по време на пресконференцията, именно за спазването на духа на Лисабонския договор. Благодаря. Тим Вексе, Гольф е, да сменим темата. Мексиканския залив, дълбочинните проблемите в водите там. Това е нов проблем, още повече, че той се разраства също така се проблема е многостранен, пилее се гори, петрол, замърсява се околната среда. Какво мисли комисията по въпроса за превенцията? какво, е, какви превентивни мерки е, ще вземе е, Европейския съюз по отношение добиването на газ и петрол в Северно море и да ви попитам дали смятате, че всъщност разпоре... регламента, който имаме в Европейския съюз за за добиване на газ и петрол може да ни защити и ни гарантира е, е, защита от е, подобни бедствия, подобни аварии. Благодаря за въпроса. Ние все още не знаем какъв, каква е причината за този разлив. Те може да са свързани с технически неизправности или пък с някои лоши решения, взети от е, управляващите тези инсталации. В е, Европа търсенето на нефта не става при екстремални условия в сравнение с други части на света. В Северно море дълбочините са много по-малки. Комисария Отингър, въпреки това, още през май проведе среща с е, петролни компании, които са активни във водите на Европа в търсенето на петрол, за да се гарантира нужното ниво на безопасност. Държавите членки трябва да имат системи за защита на европейските граждани и околната среда в случай на аварии. Допълнителен въпрос, ако обичате. Ще ви помоля още веднъж да кажа дали смятате, че директивата за е, околната среда е достатъчна и въобще акито, които, които имаме за, в това отношение са достатъчни за, е, за, за гарантиране безопасността на добива е, на нефт и газ бих искала да зная дали е обсъждан този въпрос, какви технически контроли трябва да, да се провеждат и трябва ли непременно да се подобри контрола на самите нефтени платформи при сондите и е, е, има ли се предвид е, е аз не смятам, че е, е, климатичните условия в, на Арк, в арктическата зона, фактическо море, са по-благоприятни, отколкото тези в Мексико и че това решава проблема. Първо, ние имаме законодателство, имаме задължителни европейски стандарти, свързани с петролните платформи, други инсталации, свързани с оборудването, кой работи с тях, каква да бъде готовността им и прочее. Освен това, държавите членки имат национално законодателство за гарантиране на висока степен на сигурност на офшорни петролни платформи. Така че имаме система за справяне с разливи от танкери и други производствени мощности. Имаме Европейска агенция, която отговаря по морските въпроси и тя реагира при замърсяване. Има и механизъм за гражданска защита, който позволява да се реагира при кризи. Що се отнася до конкретната тема, която поставихте за отговорността? Европейското законодателство за безопасността и околната среда не е насочена към отделна индустрия. Ние считаме, че това законодателство е приложимо към всички съответни отрасли. Законодателството с минимални безопасностни стандарти <clears throat> съответства на принципа на субсидиарност. Благодаря ви. Тимоти Кепков има думата. Искам да се върна към отношенията Европейския съюз САЩ и да кажа колко Удовлетворен съм аз и моята група, която е значителна в тази контекст, че има напредък по споразумението SWIFT, в което участваме силно. Искам да помоля председателя Барозо да ни каже какви полуки сме се извекли от комисията във връзка с споразумението SWIFT, които биха могли да се използват, когато разглеждаме друго важно споразумение, свързано с регистрационните данни на пътниците с САЩ Канада и Австралия в последствие. Because... Ние е, все още не мога да отговоря, не сме е, извадили полука, защото не е приключил процеса. Мисля, че по този процес е, работим в добра хармония с Европейския парламент. Без вашата подкрепа не бихме могли да постигнем целта си. Два основни въпроса засегни тук. Единият е свързан с сигурността и защита е, на основните права и защита на данните. Ние сме силно привързани към тази тема и смятаме, че споразумението в този му вид отговаря на загрижеността и на, на въпроси, които поставя Европейския парламент. Но има един по-общ въпрос, който вие подчертахте и той е важен. Благодаря ви за това. Важно е за отношенията ни с САЩ. САЩ е един от нашите най, да не кажа най важният ни партньор. И смятам, че и от политическа гледна точка ще трябва да се постараем да, се, да стигнем до съгласие с тях. Вице-президента Байден беше тук и той много енергично пледира за ем, подобряване на нашите трансатлантически отношения и в тази област. Комисията няма да гласува, ако не е убедена, че от това няма да се ползва ползват и европейските граждани. Подчертавам дебело това. Това засяга и сигурността на нашите граждани. Но също времено е, то е, праща един важен сигнал е, по, в полза на нашите назначението, което даваме на отношенията ни с САЩ. Допълнителен въпрос. Напълно съм съгласен, наистина, поведението на Европейския парламент, особено по този въпрос, един добър пример на демократично отношение за всички. Въпросът ми е, сега се отнася до следното за споделяне на бремето по, в борбата с тероризма между САЩ и Европейския съюз. Как ще си поделим отговорностите? Смятате ли вие, че споразуменията, които са постигнати, налагат е, е, е, е всъщност е, по, прехвърля доста голяма част от товара върху САЩ и е, позволява ли да имаме достатъчно отговорност отношение, е, по отношение борбата с тероризма? Важен е този въпрос, да. В разговорите ни с американците те ни казаха, че са готови да ни подкрепят, ако решим да изградим подобна система на европейско равнище. Това е решение, което ще вземем тук, разбира се. Но приемайки това е, споразумение, да предоставям, означава предоставяне на данни при стриктни условия към американските органи. Но разбира се, се, винаги трябва да се съобразяваме с това, кое е добро за нас. Американците казаха, че са готови да ни помогнат технически, защото те са инвестирали повече в тази област, отколкото ние. И това е въпрос на бъдещето според нас. Според мен всички ние ще трябва да е, правим нещо в борбата срещу тероризма. Ще бъде огромна грешка да смятаме, че е, е, отговорността е американска, а ние само им помагаме. Това е съвместна отговорност да се борим с тероризма и да гарантираме сигурността на всички граждани. Госпожа Габриел Цимер, една минута. Господин председател, Европейския парламент днес е, прие доклада на е, Кешмен за е, целите, прилагане целите на хилядолетието за развитие. Текста казва, че ние всички трябва да направим така, че е, да може да се приложат целите до 2015 година. Е, Европейски съюз и държавите членки обаче не, не са изпълнили до сега е, задълженията си. Има дефицит от 20 милиарда евро е, които трябваше да бъдат освоени е, е, за целите за развитието. Искам да ви питам какви, са, какви мерки ще вземете по отношение на съвета да напомните за, този, за това задължение, а също така и на държавите членки да им напомните да изпълнят платите ангажименти. Става дума, тук става дума за един милиард е, души, които живеят в е, глад и бедност в момента, е, тези средства трябва да бъдат освоени в тяхна полза. Напълно съм съгласен с вашите опасения. Има риск поради бюджетните ограничения в някои държави членки, някои от ангажиментите да не бъдат изпълнени. Всъщност в Европейската комисия проведохме среща в Адиса Беба с Комисията на Африканския съюз и един от въпросите, поставен от партньорите ни от Африка, беше, че понякога те имат чувството, че поетите ангажименти не се изпълняват. Това е въпрос и на отговорност от наша страна. Комисията ще настоява да се спазват ангажиментите, включително бързото стартиране на финансиране аз е, ще участвам в срещата на високо равнище в Нью Йорк. Получих е, писмо от Банки Мун вчера. Той подели се тези опасения. Този въпрос ще го поставя в Европейския съвет, е, както и на срещите на Г8 и Г20. Така че ние сме твърдо ангажирани. Преди няколко години в, на среща на Г8 Поставях този въпрос. Най-развитите страни все още не са изпълнили това, което обещаха от своя страна. Допълнителен въпрос. Аз се съмнявам въобще, че комисията в следващите години е, е, че е излезла със собствена инициатива, за да може тази е, политика да бъде приложена практика. За мен стои открит въпроса какво е, ще се направи в рамките на комисията, за да може съответните структури, ресурси и предпоставки да бъдат създадени, за да може плана от 12 точки, е, предложени от комисара Пибалс, да бъдат е, приложени. Тоест, какво прави самата комисия, какво прави и какви предпоставки създава за последователността на цялата политика. и е, връзката на е, тази е, политика с стратегията 2020. Комисията прави нужното чрез е, бюджета. Всъщност е, на няколко пъти ние сме предложили на държавите членки допълнително финансиране на Г8. В Япония, например, направих предложение милиард допълнителни евро в подкрепа на развитието на селските райони в Африка и други развиващи се части на света тъй като има неизразходвани средства. За да изпълним ангажиментите от страна на Европейския съюз, трябва да използваме националния бюджет. Сегашната финансова перспектива не позволява позволява да се използва повече гъвкавост. Затова ние разговаряме с държавите членки, за да можем да изпълним вече поетите ангажименти. Госпожа Цавела. Е, имам е, следния въпрос, свързан с е, развитието и с оглед съвета след, в четвъртък. Економическата криза, рецесията, която заплашва Европа, би трябвало да се реагира на това с повече инвестиции. Това означава, че трябва да имаме съответно финансиране. Ето защо питам, мислите ли, помислили ли сте като политически ръководител е, е, Помислили сте за издаването на е, облигации за финансиране на за финансиране на европейски инвестиции, конкретно за изграждане на европейски автобан или научно-изследване, научно-изследователска и развойна дейност в областта на е, изменението в климата, както и е, е, корабоплаването, инвестиции в, енергетиката, терминали, слънчеви панели, Средиземноморието и така нататък. Това са крупни инвестиционни проекти. значи, мислили ли сте за издаването на евро, еврооблигации, за да покриете част от тях? Надяваме се, че тези въпроси ще бъдат разгледани при следваща финансова перспектива. В стратегията Европа 2020 ние предвиждаме приоритети за финансиране. Те са свързани с междусистемните връзки в енергетиката, транспорта, други неосезаеми връзки, като цифровата програма, например. Ние считаме, че там има добавена стоеност. Е, едно евро похарчено на европейско ниво има повече смисъл от едно евро похарчено на национално ниво. Така че има смисъл това да се прави на европейско ниво. По какъв начин да стане финансирането е въпрос, който ще се обсъди с държавите членки. Сега е труден момент да се обсъжда бюджет с държавите членки, но ние ще излезем с силни аргументи за силни взаимни връзки на европейско ниво. За допълнителен въпрос. Аз всъщност не получих конкретен отговор. Смятате ли, че можем да реагираме е, на рецесията с е, паневропейски координирани действия? и конкретно с евробондове, с еврооблигации. Не забравяйте, че трябва да е, се изправим с лице пред сериозни конкуренти Индия, Китай, Америка, Европа. Е, може ли да реагира с такива крупни европейски инвестиционни проекти, инвестиции и може ли да е, реши да запуши част от дубките, именно чрез такива еврооблигации? Читам, че държавите членки са готови да обмислят имитирането на еврооблигации за тези цели. Неодавна ние приехме много амбициозна програма, свързан с механизъм за подпомагане на страните, които имат проблеми с дълга. Всъщност става дума на облигации, които държавите членки прилагат на финансовите пазари. Читам, че ще бъде много трудно сега от държавите членки да се получи съгласие да се имитират еврооблигации за такъв тип проекти. Въпреки това, аз читам, че съществуват възможности за използване на други механизми. В програмата ми аз говорих, например, за партньорство между частния и обществения сектор, ангажирането на Европейската инвестиционна банка в по-голяма степен. Тоест, ние търсим използването на всички възможности за финансиране на тези важни проекти, но това ще бъде трудно, честно казано, ако не е невъзможно да се имитират еврооблигации за целта. Деяне Доц е следващият колега за задаване на въпрос. Председател, господин председател, вие подкрепяте Северна Ирландия и значителния прогрес, напредък постигнат там в създаване на едно стабилно и е, мирно бъдеще за народа ни. В е, доклада си вие показахте, е, е наблегнахте на тази подкрепа и изтъкнахте каква работа, какво допринася комисията, за да се гарантира едно е, хубаво бъдеще за Северна Ирландия. В този, е, в този период на економически сътресения е, се усеща е, хората усещат особено остро на гърба си е, всичко това. Господин президент, съгласни ли сте, че съответните глоби които се, и санкции, които се налагат на фермери в Северна Ирландия за нарушения през 2006-2007 година, са добре премислени и уместни в този, на този етап, дали е, Генерална дирекция Агри би могла да премисли е, тази мярка и е, предвид, че всъщност доста от средствата са върнати е, връзка с първоначалните претенции. Благодаря за всички коментари, които направихте за подкрепата на комисията за Северна Ирландия. Ние се радваме и подкрепяме развитието на нещата в Северна Ирландия. Ние инвестирахме силно в този процес. Северна Ирландия ще продължим да го правим. Разбирам въпроса, който поставихте за системата за единни плащания. Комисаря Чулес също изложи нашата позиция, но нека ясно да заявя, Процедурата за приемане на а, отчетите е административна. Държавата членка може да изрази изцяло своето мнение, но независимостта на процеса е важна и комисията няма никакво право да се намесва. Тя трябва само да гарантира равно третиране на всички държави членки и в Европейския парламент вие сигурно ще се съгласите, че трябва изцяло да изпълняваме регламентите, свързани с отчетността. Вчера проведох интересна среща с а, а, представители на Сметната палата и въпреки, че подкрепяме Северна Ирландия, ние строго трябва да спазваме всички права, свързани с отчетността. Благодаря за допълнителен въпрос. Е, само е, един е, въпрос допълнителен. В Северна Ирландия има известни притеснения, че, че тази мярка всъщност е, се е, прилага само е, е, възоснова на много малък брой е, споредични проверки на място. Дали правилно са е, оценени процедурите, които сега се е, прилагат, за да сме сигурни, че, е, че е, мерките, е, че схемата се прилага както трябва? Разбира се, че мога да ви дам пълна гаранция от на комисията за правилното администриране на схемата, но след като процедурата за приемане на сметките, на отчетите, е административна, трябва да се справят, спазват няколко стъпки и държавата членка може да изрази своето становище, както и да се обърне към независим орган. Това трябва да бъде отчетено обективно. Благодаря. С това приключихме първият кръг от въпроси. Сега преминаваме към конкретната тема, която този път е работната група за европейско управление. Това е темата на нашата дискусия. Колегата Кармен Кол ще се изкаже първа. Благодаря ви, господин председател. Господин Барозо, вие ясно се изказахте. Комисията е економическото правителство на Европа. И, но ние имаме нужда от повече общностни методи в този период и ние сме напълно съгласни с вас. Но от страна на съвета аз дочувам, че всъщност се насочваме към по-скоро междуправителствен метод и в частност в момента, в който остава въпрос за пакта за стабилност и е, растеж. Сега, понеже говорим за резултатите на работната група, според вас, кой е същественият елемент, който трябва да фигурира в заключението на работна група, за да се засили това економическо управление? И също времено да се засили пакта за стабилност и растеж. Какво възнамерявате да направите конкретно, за да се постигне това? Мисля, че ще бъде много добре това да се обсъди публично. Благодаря. Мисля, че Работната група бе създадена в един, при едни конкретни условия, а именно необходимо се да се помогне на Гърция. Както знаете, комисията участва в тази работна група напълно конструктивно и много лоялно. Тя бе създадена, тази група бе създадена от председател на Европейския съвет заедно с комисията. Комис, комисаря Рен участва в тази в работната група. Наистина доволен съм от работата до тук има всеобщо, така има едно общо съгласие по стъпките, които трябва да се предприемат за координиране на економическата политика в Европа и повечето от стъпките наистина отговарят на предложенията е, от нашето съобщение от 12 май. Така че тази работна група наистина върши една важна, изпълнява една важна задача и тя е, се е насочила към важни въпроси, въпроси като прилагане на е, е, пакта за стабилност и аз наистина очаквам придвижване по тази тема от Европейския съвет в четвъртък. Комисията възоснова на това ще излезе с инициативата и ще добави допълнителни предложения възоснова на консенсуса, който ще се появи, ще бъде постигнат работата група. Госпожа Лежбета Лукачевска. Благодаря ви много, господин председател. Ние знаем какви са економическите трудности на някои държавите членки и как това се отразява на чувствата на хората от тези страни и как се отразяват решенията на правителства на тези страни от тях. Ние чухме наскоро нуждата от подкрепа на европейската интеграция в 27-те държави членки. Искам да ви попитам как ще защитите това, как ще се справите с натиска за предлагане нови решения, например за създаване на ново економическо управление на Европа. Еврозоната би могла да допринесе в по-голяма степен. Какви гаранции може да ни предложите на нас за страните, които правят нужното да не останат в втората група, в Б групата? Понякога... А, извинявам. Ня наистина няколко пъти стигаме до положение, когато има е, така, състезание, раз, различия, е, надпревара между отделните отдели. Ние сме един съюз с единни институции, 27 държави членки днес и разбира се, напълно трябва да зачитаме договорите. Така че в сегашната е, рамка е, бихме могли да постигнем повече економическо координиране. Например, в договора член 121 имаме, който ясно заявява, че економическата политика на държавите членки е, е, представляват общ интерес, защото това, каквото прави една държава членка има е, ефект върху останалите. Значи имаме, и, е, имаме този член, имаме и 126, който третира бюджетна политика и 136, който дава възможност на комисията да поема инициативи за да координира действията в еврозоната зоната, но и общо в общността. Това е важно да се знае и да се разбира. Ние можем да направим предложение и за еврозоната, но всичко трябва да се гледа в рамката на Европейския съюз, а не да се разглежда еврозоната като нещо отделно от останалата част от ЕС. Това е решаващо за успеха на съюза, според мен, който е основан на принципа на солидарност. Благодаря, е, Серджо Конферати. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Искам да кажа във връзка с е, свършеното от комисията е, следното. Всъщност имам усещането, че виждаме все повече, чуваме все повече, че е абсолютно необходимо да оздравим економиката, да възстановим економиката, да се предприемат съответните мерки. Аз съм съгласен за това, че трябва, обаче пакта за стабилност и растеж за в бъдеще ще стане само пакт за стабилност и вече няма да има растеж. Е, на обратно на това, което ни се казва. Мисля, че трябва да започнем именно с тези еврооблигации и да решим някакви мерки, които наистина могат да е, подкрепят растежа. Искам да ми кажете, действително растежа, економически растеж интересува ли ви или не, защото просто нямаме такова усещане, поне от работната група до сега. Работната група е за европейско управление когато изразих удовлетворението си от работата и имах предвид именно това. Разбира се, растежът е отделен въпрос. Растежът е най-важният въпрос за економиката на Европейския съюз. Без растеж ние няма да сме в състояние да постигнем това, което очакват от нас гражданите. Няма да имаме социална пазарна економика, няма да реализираме пълния потенциал, както очакват гражданите. Така че основното е растеж, растеж и пак растеж. Но не просто някакъв растеж, е интелигентен, устойчив, интегриращ растеж. Но за да има растеж, трябва да има доверие. Без да се възстанови доверието в финансовите пазари на Европа, ние няма да можем да постигнем такъв растеж е, и да възстановим доверието. Затова консолидацията в фискалната област е толкова важна. Не като самоцел, а като средство за постигането на по-висок растеж, като се използва потенциала за растеж на Европа. Сият Камал е колегата. Благодаря, господин председател. Смятам, ние всички сме съгласни, че трябва да има добро, здраво економическо управление. Но нека да погледнем честно фактите в лицето това, което правим е нарушаване на правилата за стабилност, е, на пакта за стабилност. И всъщност е, е, финансово инженерство е това, на което сме свидетели в момента. Ние трябва, разбира се, да се придържаме към принципите на здрава и монетарна политика, фискална отговорност и така нататък. Но виждате ли в това отговорност, възможност за Европейския съюз да поеме правомощия над бюджетите на държавите членки? и а, а не е ли пътя друг, не е само фокусиране върху засилване властта над бюджета на държавите членки. Аз не разглеждам а, този въпрос като боричкане за, за власт и повече правомощия. Не това е проблема. Сега имаме член 121 от договора, е, по силата на който економическата политика на държава членка не е само национална отговорност. Видяхме е, в е, кризата. Значи решения, които се вземат в една държава, имат много пряк домино ефект в другите. Значи държавите членки, когато готвят бюджетите си, трябва да знаят какво правят и другите, защото решенията в другите държави ще се отразят на тях. Ето защо не искаме и трябва да е ясно, ние не искаме да се намесваме в суверенните правомощия на нашите национални парламенти. Това трябва да се има предвид. Но разумно е, когато се обсъждат економическата политика за Европа, виждате колко, колко сме взаимозависими, да знаем какви са основните намерения на е, другите економики. Това е смисъла от е, това, че сме заедно. И това е една разумна линия на поведение, която предлага комисията. И мисля, че вече се оформя консенсус е, по тази линия. Госпожа Аника Гюринг. Dziękuję bardzo. Tisztelt képviselőtársaim! Благодаря ви. Уважаеми колеги, кризата показа, че Съюза вече не може да губи време. Трябва да реагираме незабавно. Три области има, в които трябва да направим нещо. Управлението, стратегията за растеж и реформата на финансовите услуги. Всичко това трябва да направим без да забравяме, че политиките, като например ОСП, рибарството, също трябва да намерят място в общата политика, защото без храна и без растеж не можем да сме силни в света. Затова искам да питам председателя на комисията дали се ангажирате във връзка с стратегията 2020 да се хармонизират всички тези политики и като отговаряш за тези политики, дали искате в тези три области да запазите следния принцип, че промените могат да се е, предвиждат само като се отчитат всички държави членки, а не само еврозоната, за да не се накърни е, общността. Имате пълно право, че трябва да имаме цялостен подход е, към е, економическата политика. Грешка е да се разглежда само пакта за стабилност и растеж или реформата на финансовите услуги. И държавите членки вече го разбират. Всичко опира до растежа. За да имаме устойчив растеж, разбира се, че трябва да имаме силно економическо управление. Трябва да имаме добри публични финанси, има нужда от нови разпоредби за финансовите пазари, но ние трябва да инвестираме в потенциала ни за растеж. Именно в... За това става дума в стратегията 2020. Ние се нуждаем от фискална консолидация и структурна реформа. Разбира се, трябва да преследваме и економически политики, които водят до социално-економическо сближаване, не само за 16 или 17, защото се надявам, че много скоро Естония ще се присъедини към еврозоната, а за всички 27 държави членки. Франц Обермайер с с тази работна група новия председател на Европейския съюз ще получи ли нови правомощия? Господин председател, вие много пъти споменахте днес член 121, говорихте за взаимозависимостта и економическата политика. Е, а именно, че става дума не за една отделна държава, но конкретен въпрос. Е, в рамките на тази работна група е, предвиждат ли се санкции за държави, които, които повторно нарушават правилата? Може ли комисията в бъдеще да ги да да ги лиши от субвенциониране, от и, и накрая как е, се как ще, ще, ще се отнася комисията към е, държави членки, които са неплатежоспособни и които бавят плащантият? Вие поставихте много въпроси. Първо, това, което правим в работната група и това, което прави комисията. На 12 май своето съобщение комисията спомена, че трябва да се засили пакта за стабилност и растеж, включително чрез разширяването на стимулите, за спазване на правилата. Някои предпочитат да говорят за санкция, аз предпочитам да говоря за поощрение. Ние искаме пакта за стабилност и растеж да бъде спазван. Проблемът беше, че някои от държавите членки не спазваха договор, който сами са подписали и ратифицирали. Как искаме да постигнем това? Ние искаме това да стане справедливо, не да засягаме само страните в рамките на Кохизионния фонд. Затова ние искаме да въведем поощрения, независимо дали страните имат право на достъп до Кохизионния фонд или не. Тези стимули са, например, да се използват в самото начало, да има известен автоматизъм при прилагането им, Знаете, че комисията вече е направила предложение в този смисъл. Благодаря ви много. Хуан Лопес Агиро. Gracias, presidente. Благодаря, господин председателю. Господин Барозо, бих искал да ви чуя по темата за безработицата в момента, в който става въпрос вече за подробните резултати на работната група за економическото управление. Много пъти говорихте за интелигентна политика, за устойчив растеж, така че да не се изключва никого. Действително, трябва тези 20 милиона европейци да се бъдат включени, защото те бяха изтласкани от пазара на труда вследствие на тази криза, която ни удари. Така че е, това са милиони безработни, които искат конкретни мерки, когато говорим за стабилност и за економическо управление и за е, пакета за финансов-економически надзор, е, всичко това ще се отрази в една стратегия, която се насочва пряко към включването на ново на пазара на труда като целта е по-голяма продуктивност и по-голяма конкурентно способност ние го казваме, но тези хора действително си задават въпрос, действително как конкретно това ще стане и как конкретно ще се отрази на държавите членки. Кой ще може да се възползва от създадените възможности? И това ще се реши на Г20, предполагам. Disse o Sr. Deputado López Aguilar, tudo isto Съгласен съм с това, което казвате, но всъщност тук нямаме но няма да... Ни трябва само правила е, във връзка с стратегията за стабилност и растеж. Какво трябва да се направи в Европа, за да бъде растежа устойчив и интегриращ? Говорил съм и преди за въздействието на е, тази е, актуализация, която обикновено, за която цената трябва да плажат плащат най-слабите слоеви. Трябва да има разпределяне на бремето, на товара, на жертвите е, е, и е, наистина би трябвало да засилим и външния аспект Например, в g е, 20 е, да погледнем там отговорност, да, част от отговорностите да бъдат поети от тях, е, но разбира се, ние трябва да излезем с глобална позиция и по-конкретно в контекста на g 20 Господин Лухан. Господин Баросо, относно Европа 2020, това е нова стратегия за заетостта и за економическия растеж. Сред основните цели, които бяха одобрени от съвета през март, 25 и 26 март, се намира и целта за подобряване на научно-изследователската и развойната дейност, за да могат публичните и частни инвестиции в този отрасъл действително да се включат в брутния вътрешен продукт. В същото решение се казва, че комисията е разработила показател, който отразява интензивността на научно-изследователската дейност и на новаторството. Мой въпрос е според коя методология сте разработили този показател? И второ, има ли вече някаква програма за консултации в тази посока? Благодаря. Right. Oh, yeah. Имате право. Ние споменахме тези 3% но тук не става дума само за научно-изследователска и развойна дейност, но включваме и понятието а, новаторство. Не говорим само за фундаментални изследвания, а за това как научните изследвания могат да бъдат използвани за повече растеж, повече работни места. Няма добре установени показатели а, за иновациите. Това е технически въпрос. Има разединение между експертите. Аз предпочитам да се използва предлаганото от ОСР. Такива експерти дойдоха в Брюксел, ние водихме разговори с тях. Е, такъв показател би могъл да бъде договорен от научната общност, от хората, които вземат политическите решения. Именно това правим и бихме искали това да стане чрез открита консултация, така че приветстваме всеки принос. Това е изключително технически въпрос, но вярвам, че той е от особено важност и е важно да имаме по-добри показатели за оценка на иновациите. Госпожа Фигурейдо. Се Благодаря, господин Да, по отношение на економическото и социално положение в тези държави членки, то наистина е доста обезпокояващо. Економически растеж е много слаб, не е достатъчен, за да се решат проблемите на безработицата, да се създадат работни места, от които жизненно важно се нуждаем т.е. Е, е, трябва да се, да се приемат нова политика. Е, политиката на затягане на коланите се смята, че е един от начините да се решават проблемите, но дали правим това, което трябва за създаване на работни места и с мерките, които приемаме, не задълбочаваме ли бедността? когато става дума за... Говорим, че трябва да се борим с бедността, но е, социалното е, изключване и е, бедността нарастват. Тоест, господин председател, има неотложна нужда да се обърне повече внимание на социалната устойчивост, макроекономическата политика, а не да се набляга на финансовата устойчивост, която ще застраши, ще подкопае социалната устойчивост. Според, не смятате ли, че е време да се преразгледа пакта и е, съответно нерационалните критерии, които са заложени в него и да се обърне повече внимание на, на социалното включване? Благодаря. Sem sustentabilidade financeira não teremos sustentabilidade social. Смятам, че не без финансова устойчивост не може да има социална устойчивост, защото и няма да има доверие в е, финансовата система, няма да има инвестиции, няма да има нови работни места. Ето защо не смятам, че трябва да противопоставяме двете неща. Социална, стабилна макроекономическа политика от една страна и грижата за бедните от друга страна. В контекста на бедността е, разбира се, е, смисъл е да, да, да помагаме на бедните и да търсим социално равенство. В риска от бедност в нашите общества е сериозен. Ние сме свети на нови е, явления, свързани с бедността. Те са доста тревожни. Правителствата трябва да ги отчетат, когато определят финансовите си политики и да видят как ще реагират на съответни ситуации. Е, както казах, решението не трябва да е само дисциплиниращо, бюдж... налагащо бюджетна дисциплина. В противен случай могат да се задълбочат проблемите в нашите държави, особено за най-бедните. Благодаря, господин председателю. Председател Баросо, можете ли да кажете кой всъщност има полза от този пакет? дали Гърция или Спирулацис, който има 40% от е, е, EFG Eurobank групата. Възможно ли е тук да има и конфликт на интереси? Благодаря ви. Пакетът, който е съставен от европейските институции Гърция, е полза и за гръцкия народ и европейската економика. Ако не е така, нямаше да бъде от 27-те държави членки. Що се отнася до инсинуацията, която правите, е, мисля, че не заслужава никакъв отговор. Благодаря. Последен въпрос. Джорджос Папа Николао има думата. Кире Проедре, Господин председател, по време на френското председателство излиза, че от изказванията на госпожа Меркел и господин Саркози миналата седмица се оказва, че няма нужда от такива институции. И е, се предлага да се лишат от правото на глас у нези страни, които не се придържат към критериите. Сега ще бъде ли всичко това свързано само с дисциплина и ще има само дисциплини, дисциплинарни санкции? Виждаме, че с национални инструменти държавите не стигат до никъде. И имаме свидетели сме на това, че кредит, не, агенциите за кредитен за рейтинг продължават да е, говорят за Гърция и неща, които не са основателни. Важно е да има в институциите нещо, което всъщност е, има доверието на гражданите. Когато става въпрос за изпълнението, и е, не спазването на някои от държавите членки на правилата, това е нещо друго. Сега обаче, по, време, по силата на сегашните договори и реформите, има известни ограничения и даже някои санкции, ако е възможно. Бъдеще. Важно е всичко това да се провежда по обективен начин и ние бихме искали е, е, справедлив начин да се подобри е, надежността на този е, пакет. Е, важно е всичко това да се разглежда по един и същи начин, е, да бъде в интереси на богатите и на бедните държави членки. И това е начинът по който може да се подобри стабил... стабилитета и да има раз... развитие. Председателя, благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този час на въпроси и отговори. Ще се срещнем отново следващият месец както е, обичайно го правим, за въпроси и отговори, а